Bonjour. Добър ден. Надявам се, вакансията ви беше приятна, отпочинали сте и сте готови да се заемем сега с работната ни програма. Тя съвсем не е лека. Можем ли да приемем дневния ред, изпратен вие? Не виждам желаящи да направят бележки, затова приемам, че можем да, го при... да бъде прият дневния ред. Виждате, че доста неща се случиха по време на нашето прекъсване на работата през лятото в Европа примерно много тежки пожари на Канарските острови Гран Кинария и комисията Режи, аз изпратих от нейно име едно послание за солидарност на председателя на териториалното правителство. Потвърдих, че нашата комисия ще следи отблизо и ще подкрепя правителството на островите на Испания за това, което не е необходимо да бъде направено. По време на пленарната зала, заседание в Страсбург направихме и заседание на председателите на парламентарни комисии и по време на това заседание бе потвърдено, че комисар Крето която в момента е наша колежка в парламента, ще бъде поето досието от комисар Хан. А, има и двама нови комисари от Естония. Госпожа Кадри Симпсон, временно изпълняваща длъжността. И също е, Йоан Мирчея Пашко ще бъде е, на, ще заеме мястото на госпожа Крето. Решихме да не провеждаме изслушване на тези двама е, комисари, които изпълняват временно, вземат временно поста си, защото те всъщност портфела на, на съответните длъжности, т.е. темата, която нас ни е, засяга, политиката за сближаване, се поема от комисар Хан. А, ние ще се занимаем с е, изслушването на кандидатите за новата комисия. Именно имената на кандидатите са, ще бъдат подадени на председателя на комисията Вандер Лайен, ще е, бъдат обявени и ще трябва да се гласуват от е, парламента, за да е, се е, реши дали ние приемаме или е, отхвърляме съответната кандидатура ние ще трябва да изслушаме предложението за кандидат по регионалните въпроси. Обръщам внимание, че трябва много внимателно да подходим към това изслушване, да го подготвим ще, се, ще заседаваме сега с координаторите и ще обсъдиме с тях процедурата, която ще предприемем за изслушването. То е изключително важно. Ние трябва да повдигнем всички въпроси, които трябва да бъдат поставени и да се опитаме да получим изчерпателни отговори. Три часа максимално е изслушването по време на седмици 40 и 41 от 30 септември до 8 октомври. Координаторите ще вземат решение дали считаме, че кандидатът е е, е подходящ за поста, за който е предложен. Тогава се, ние изпращаме писмо на председателя на парламента, ако е необходимо. Искаме и второ изслушване от е, продължителност час и половина. А гласуването по целия състав на комисията ще се състои е, по, втората, в, по време на втората сесия в Страсбург през октомври. Това е процедурата. По време на заседанието на координаторите ще ви уведомя е, ясно коя процедура сме възприели. По време на предходния мандат ние слушахме комисар Крето и така възприехме принципа координаторите да задават въпросите. След това кандидата за комисар отговаря на блок. За да има качествен дебат, ще предложа на координаторите да възприемаме метода пинг-понг, т.е. задаваме въпроса и кандидатът или кандидатката отговаря незабавно. Динамиката е много по-голяма така и е, така имаме възможност да е, притиснеме кандидата и да не му даваме възможност да не отговори и да, или да представя добре е, приготвени готови фрази от, от е, сътрудниците на комисията. Така е, ще можем да изпълняваме и своите правомощия на съзаконодатели. Ние имаме своите отговорности в такъв смисъл и ще трябва да си ги изпълняваме в пълна сила. Това са съобщенията на председателството. Сега преминаваме към четвърта точка – общия бюджет на Европейския съюз за 2020. По време на заседанието ни на 23 юли, е, вероятно си спомняте, че е, ме определихте за докладчик за становището за бюджетната е, процедура 2020. Аз имах мандат да подам измененията в комисията по бюджет с цел да отхвърлим всички изменения, предложени от съвета по темите или програмите, за които отговаря комисията Режи подадох тези изменения през август, заедно с предложенията за пилотни проекти и подготвителни дейности, които се оценяват от комисията. Е, комисията по бюджети вече е разгледала предложенията за пилотни проекти. В момента ви представям проектостановището по предложението на Комисията по бюджети за бюджета 2020. Изпратен ви е съответния документ и виждате, че аз припомням, че кохезионната политика е един от основните инструменти за посрещане на приоритетите, дефинирани от Комисията за бюджета 2020 Приветствам факта, че плащанията за периода 2007-2013 вече са изчистени, а за 2014-2020 за момента всичко върви с добра скорост. По време на предходния ни мандат се сблъскахме с сериозни е, проблеми, е, свързани с е, кризата в плащанията. Много се занимахме с тази работа, за да можем да изчистим този проблем и се надяваме, че през настоящия ни мандат няма да се получат подобни кризи с забавяне на плащанията. Във всички случаи ще направим всички е, усилия да не се е, получават е, забавения на поети ангажименти и на така нататък. Надявам се, че и съвета и комисията са си извадили полуки от случилото се и ще имат възможност да избягват кризите в баланса на плащанията. Особено по програмата за проекти и дейности с младите хора. Там подавам изменения. Срокът за подаване на изменения е 17 часа на 9 е, септември. Имате до тогава време да ги подавате. В комисията ни ще гласуваме на 2 и 3 октомври. Това е по е, обикновената стандартната процедура. Сега давам думата на докладчиците в сянка. Първо за НП Мария Спираки. Заповядай, Мария. Благодаря, господин председател. Първо, поздравления за е, изключително добре свършената работа по толкова важната тема бюджет. Съгласна съм с вас проблема с забавянето на плащанията. Много време се изгуби в предходната, предходния мандат и трябва да променим начина по който се работи с финансирането, обикновено, особено на регионално ниво. Тук следва да подчертаем, че не може да има изключения за регионите – трябва да се освоят окончателните средства. А що се отнася до съвместимостта, можем да, да търсиме средства не само от многогодишната финансова рамка, но и от други е, финансови инструменти. Много важно е да погледнем към новите предизвикателства, особено свързани с климатичните промени. За това ще подам предложение за създаване на нов фонд за справедлив преход. Той е одобрен от идеята е одобрена от парламента в предходния мандат. Господин Бузек я предложи. Е, професор е, Бузек беше председател на комисията ИТРЕ. Та ще подам това изменение е, за фонд, който не само да бъде финансов инструмент, но и да помогне за трансформирането на економиката на 41 региона в ЕСА свързани с риска за загуба на работни места от работещите, а също така и да има допълнителни средства за кохезионната политика. За това се обръщам към всички да подкрепят измененията. Благодаря и поздравления за свършената работа. Merci beaucoup. Merci pour votre contribution. Pour le groupe благодаря сега за социалистите и демократите Тонино Пико. Благодаря, господин председател. Проектостановището отразява много добре ключовите моменти, на които комисията Реджи трябва да сложи акцент. Кохезионната политика е, има своя е, приоритет. Член 174 е, е важен в такъв смисъл, никой да не изостава. Много, напълно съм съгласен и с останалите акценти във вашето становище. Това е последната година от финансовия период и трябва да се осигурят достатъчно средства за всички програми, за да могат те да бъдат изпълнени, е, изпълнени с съответните промени, ако е необходимо. Искам да коментирам следното. Трябва да се подсили измерението за климат, борба с климатичните промени. Комисията предлага 20% разходи за борба с климатичните промени и трудно е да се постигне това, но нека да сложим достатъчно ясно акцент. Младежката заетост, тази инициатива също е, е от основен, е основен наш приоритет и се радвам, че го отразявате в проекта Становището. Благодаря за вашата работа и очаквам да продължим да си сътрудничим. Благодаря за групата Обнови Европа. Андрей Нотек. Благодаря. Благодаря за балансирането и много добро становище. Е, ще подадем някои незначителни изменения, свързани с действия за борба с климатичните промени. Има региони, които са много силно засегнати и те трябва да бъдат подкрепени. Също така ми харесва колко балансирано подхождате към темата избягване на кризи. Благодаря за зелените, Александра Гизе. Благодаря. Аз, е, имайки предвид политическата си принадлежност, подкрепям всички, които подчертават колко важно е да работим е, по е, климатичните промени. 20% е трудно да бъдат постигнати с Цифрите, които предлага Комисията за финансиране, според нас са 3,5 милиарда и са сума, по която ние трябва да направим сериозни усилия. Радвам се, че споделяте нашите загрижеността. Що се отнася до фонда за справедлив преход, подкрепям всичко, което би ни помогнало да осигурят по-безпроблемен преход, примерно в регионите, където се добиват въглища, така че ще искам да видя какво точно по съдържание се предлага. Мерси боку. Благодаря ви много. От групата Идентичност и демокрация няма желаящи. Давам думата на представителя на ЕКР Рафаеле Фито. Този проект е нещо, с което можем да се съгласим. Мисля, че е свършена добра работа. Имам три искания, целта на които е да се постигне по-добър резултат. Първо, за конкурентната економика и за подкрепа на младите хора. Говорим за значителен бюджет, ако тези средства не бъдат изразходвани, могат да отидат за структурни действия с цел да се защити околната среда и да се подпомогнат регионите. На следващо място трябва да се укрепи отбраната. 1,5% е спадът в сравнение с бюджета от миналата година. Би било важно да предприемем мерки в подкрепа на държавите членки, които са на предна линия и които се справят с изваредни обстоятелства, свързани с миграцията. Виждам, че са заделени повече средства, както споменаха някои от колегите, за страните, с които са изправени пред природни бедствия. Тук искам да приведа един конкретен пример – Има засегнати култури в Южна Европа от различни вредители. Надявам се да погледнете благоприятно на моите предложения. Благодаря. Димитрис Пападимулис от името на Обединената левица. Благодаря ви много. Най-напред искам да ви поздравя за работата ви и за представения доклад. Съгласен съм с много от коментарите, направени от докладчиците в сянка на групите, които се изказаха преди мен. Те направиха предложения, направиха някои бележки и според нас е изключително важно да се увеличат средствата за борба с климатичните изменения и за справяне с природни бедствия. Освен това са ни необходими ресурси за създаване на работни места за младите хора. Трябва да се фокусираме върху създаването на фонд за справедлив преход. Това ще благоприятства добрият преход към чисти енергоисточници. Като комисия по регионалното развитие трябва да направим това, което и направихме предходния мандат на парламента, а именно да удвоим усилията си, за да кохезионната регионална политика да бъде запазена. Не можем да постигаме повече резултати с по-малко средства. Това е по същество въпроса. Нашата политическа група ще направи изменения в едните няколко дни и се надявам че няма да има опити за разводняване на вашия доклад, а да се направи точно обратното. Благодаря ви. Аз също ви благодаря. Има двама желаящи да се изкажат. Господин Лопе. Имате думата. Благодаря ви, господин председателю. Искам да изразя няколко идеи. Приветствам работата ви. Искам да ви поздравя. Въпреки, че вашето становище не е особено критично, вие все пак казахте, че не трябва да се допуска забавене в сравнение с периода 2014 година до сега. Може би комисията ще ни предостави по-ясен отговор. Доколкото знам, до сега сме използвали 50% от кохезионните фондове. което показва, че предстои още много работа на по-късен етап годините плюс 2 плюс 3. Новия период ще започне през 2021 година и ние ще използваме средства от предходния период до 2023 година. Не считам това за нещо положително, когато става дума за прехвърляне на средства от предходен период. Трябва да се стремим да освоим до 80% най-малко от е, средствата от настоящия период. Трябва да работим е, много усилено следващата година, за да можем да освоим по-голям процент от е, средствата, заделени за настоящия период. Миналото лято показа резултатите от климатичните изменения. Всички осъзнават проблема, така че е настъпил момента да се предложат проекти да се прилагат. Не трябва да говорим само за 20% или нещо подобно, а по-скоро да направим така, че това, което говорим, да бъде последвано от действия. Тук искам да спомена и атомната електроцентрала в Игналина. Работата по извеждането и от експлуатация в техническо отношение върви добре, но има известни заплахи за местното население и на природата в този регион. Комисията не е извършила никакви проучвания в това отношение има намерение да бъде изведен от експлуатация реакторът, той да бъде демонтиран, но не са правени никакви проучвания, въпреки че това се прави за пръв път в световен мащаб. Мисля, че комисията трябва да започне да извършва проучвания, за да се направи оценка на евентуалното въздействие от това върху местното население и местната флора и фауна. Това е изключително важно за Европейския съюз, тъй като има много атомни електроцентрали в съюза, които ще трябва да бъдат изведени от експлоатация в бъдеще. Ето защо е необходимо да имаме ясна информация за положението, за да можем да прилагаме сходни практики. В други страни, вероятно, ще са необходими мерки да не се допуска разпространение на радиация и други вредни въздействия. Благодаря ви. Колегата Буда също поиска да вземе думата. Благодаря ви, господин председател. Поздравявам ви за докладът, който ни представихте днес. Искам да кажа няколко неща по същество. Точка 6 тук считам, че трябва да се позовем на намаляването на бюрокрацията, за да не се допуска забавене в плащанията, тъй като знаем, че някои от причините за забавените плащания се дължат на бюрокрацията. Ясно е, че в становището и в посланията, които отправяме от комисията Реги, трябва да сме ясни, че искаме да се намали административната тежест, бюрокрацията и да се подчертая въпроса за създаване на работни места за младите хора. Трябва да споменем, че трябва да има добро заплащане за младите хора, защото не става дума само за създаване на работни места, а младите хора да получават адекватно заплащане, за да водят един достоен живот. Ние трябва да включим и този аспект в проекто становището. На следващо място за климатичните изменения виждаме какво се случва по света. Необходими са действия. Но за да се борим ефикасно срещу климатичните изменения, трябва да обърнем внимание и на устойчивото селско стопанство – ние трябва заедно да се борим срещу климатичните измени, да развиваме устойчиво селско стопанство, за да не бъдат поставени фермерите в невъзможна ситуация. Ние искаме резултати от тяхната дейност, а виждаме, че не винаги тези резултати благоприятстват климата. Благодаря ви, господин Буда. Госпожа Донато има думата. Благодаря ви, господин председател. Искам също да ви поздравя за вашата работа. Аз съм съгласна с духа на проектостановището. Аз съм докладчик в сянка по това досие. Това е въпрос, който е от важност за Италия, особено за по-слабо развитите региони, например Сицилия. Много важно е да се предвидят средства за инфраструктура. Говорим за кохезионни фондове, които да се използват за подобряване на инфраструктурата в тези региони за да бъде тя приведена в съответствие с инфраструктурата в други региони. Необходими са средства и за селското стопанство. Имам предвид необходимостта да се обновят сортовете цитрусови насъждения, нещо, което е много важно за Южна Европа. На следващо място трябва да имаме кръгова економика, когато става дума за управлението на отпадъците. Това е изключително важен въпрос за околната среда и е слабо място в Южна Италия. За това искам да кажа, че бих се радвала, ако тези аспекти бъдат, засегна... бъдат засегнати в доклада в бъдеще. Благодаря ви много. Благодаря на всички, които се изказаха. Мисля, че се очертава съгласие по тези въпроси, особено, що се отнася до климатичните изменения, но не само за това, за средства за отбраната, за заетост на младите хора. Искам да припомня, че до 17 часа на 9 септември разполагате с време, за да внесете изменения. Аз споделям в основни линии това, което беше казано. Господин Лайф Огнас, Огнас от Генерална дирекция Реджио на Европейската комисия е тук и ще му дадем незабавно думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че в частност искам да коментирам напредъка в периода 2014-2020. Също така обаче ще има обмен на мнения между нашия генерален директор и вашата комисия през този следобед, така че не бих искал да казвам какво ще каже генералният директор по темата. Виждам, че има известни притеснения по отношение на напредъка през последния програмен период 2014-2020. Всъщност напредъка е доста добър. В началото започнахме по-бавно през 2014, 2015, 2016 година, но сега сме набрали скорост. Нивото на подбор на проекти за 2014 е доста високо 83%, което означава, че държавите членки са запазили 83% от разпределените средства за плащане по проекти в бъдеще. Разбира се, една голяма част от тези проекти все още не са стигнали до ниво плащане от страна на Европейската комисия, но се очаква това да се случи съвсем скоро. Още нещо във връзка с нивото на избор на проекти. Всъщност това е доста по-добро, отколкото в предходния програмен период 2007-2013 година. И определено сме по-добре в сравнение с същия период от предходния програмен период. Мога да кажа, че в момента нещата изглеждат много добре за периода 2014-2020 година и се очаква да успеем да изпълним около 100% до края на периода. Също така има още два въпроса, които бих искал да коментирам. Първо, имаме желание да запазим средствата, там където имаме намаляване и това също е свързано с SRSP. Така че наистина подкрепям вашето предложение да се възстанови първоначално предложеното по отношение на сумите. Благодаря ви много. Имам един въпрос към вас. Процентът, за който споменахте, е среден. Съгласни сме с това. Считате ли, че има голямо разминаване между отделните държави и региони? Забелязали сте подобни големи разлики? Yes, so like confirm... Да, наистина искам да потвърдя че тук става въпрос за среден процент по отношение на подбора на проекти. Разбира се, има различия между различните държави членки и региони в Европейския съюз. Бих искал обаче да оставим обсъждането на тази точка за след обяд, когато ще говорите с генералния директор и той ще може да ви предостави повече информация по темата. Наистина става въпрос за среден процент 83 за Европейския съюз. Да, ние ще поставим въпроса пред генералния директор и ще поискаме от комисията да ни предостави точни данни, за да имаме ясна представа за разликите между държавите членки и регионите и за да видим дали има това се отнася за определени категории, региони или това са географски разлики. За нас това е много важен въпрос. Благодаря ви, че ще предадете на нашия секретарият данните, с които разполагате. С това приключваме разискването по този въпрос. Искам отново да ви напомня, че имате възможност да внесете изменения до понеделник, 9 септември. И след това ще пристъпим към гласуване на 2 и 3 октомври. Сега преминаваме към пета точка от дневния ред. Това е важен въпрос и се отнася до делегиран регламент на комисията за изменение на приложения към регламент 1059 от 2003 година Европейския парламент и на съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели, така наречените НАЦ. Ние ще разгледаме този проект за делегиран акт, който внася изменения. Всъщност това са изменения които са съвсем малки за статистическите региони на европейско ниво. Тук се променя приложението към регламента за класификацията на териториалните единици за статистически цели. Това се прави на всеки 3 години, за да сме сигурни, че статистическите региони, които се използват на европейско ниво, ще отговарят точно на организацията на териториалните единици в държавите членки. Например, в Франция имаше териториална реформа и сега е необходимо да се адаптира. Това се отнася и за други страни, където са извършени промени крайния срок за внасяне на възражение под формата на резолюция в пленарна зала, която трябва да се гласува, е два месеца. 8 е, октомври, извинете, и може да се удължи с два месеца. Сега искам да дам думата на координатора, както и на останалите депутати сега давам думата на представителя на Европейската комисия, господин Овелие Мулер. Благодаря. Става въпрос за териториалните единици за статистически цели, така наречените НУЦ. Това е вариант, с който ни позволява да съберем местни статистически данни за всякакви неща, безработица, производство на мляко, дори преработка на отпадъци. Това събиране на показатели ни позволява да изчислим економическото развитие на даден регион, да видим кои са напред, кои изостават и по този начин да можем да изготвим подходящите политики и мерки за намеса. Имаме три основни принципа. Първо, стабилност във времето и съответствие на националните стру... структури. Идеята е тук да видим как се развиват регионите в течение на времето. Ако обаче има изменение в региона, ние губим тези исторически данни и понякога са необходими отново години, за да ги възстановим във връзка с стабилността. Много е трудно да променим класификацията на съответните региони. Това изисква на и националните статистически институти. Не искаме обаче да имаме статистически данни за несъществуващи региони. Работим само с съществуващи региони в държавите членки. Това е свързано обаче и с наличността на тези данни, ако има такива в държавата членка. Това е много лесно, защото имаме административни органи, които могат да ни ги предоставят. След това сравнение между регионите разглеждаме съответните прагове на населението за съответните нива в Пунуц. Имаме и разлики много големи между регионите. В една от стъпките имаме между 150 до 800 хиляди региони с такова население. С течение на времето обаче ние ставаме по-добри и това намалява стандартните отклонения при изчисляване на населението на съответните региони. Измененията в НУЦ работят последния начин – на всеки три години имаме една официална процедура за внасяне на изменения, с която молим държавите членки да ни изпратят своите предложения за изменения за класификацията по НУЦ. Провеждаме обществена дискусия и накрая комисията приема тези изменения. Тоест всичко, което приемам като изменения, се основава на данни, получени от държавите членки. Имаме изменения само в пет страни, които са доста древни по своя характер. В Белгия, Естония и Обединеното кралство. Имаме изменения на определени региони по отношение на границите, но имаме и в Харватия, и в Италия определени изменения, но а, наистина в сравнение с предишните случаи, предишните периоди, този път измененията са наистина доста ограничени. Благодаря. Благодаря. Ще започнем дискусия с координаторите сега. Нека да чуваме представителя на НП. Благодаря. Наистина е чудесно, че започваме новата политическа година с дебат за регионите и аз трябва да бъда откровен с вас, като ви кажа, че понякога ми е трудно да намеря душата на семействата, на бизнесите за този тежък административен език, а те съществуват някъде там. Въпреки, че вече беше казано, че този път измененията, разгледани в доклада, са дребни, по-скоро технически и засягат няколко региона. Е добре да поговорим за бъдещето на тези региони. Аз от известно време размишлявам по темата. В даден момент, само защото региони, които са съседни, покриват подобен тип изисквания, да речем по отношение на населението, те се приобщават в един регион. Това означава, че една община, чието основен поминък е земеделието, втора, чието е промишлеността, и трета, чието основен поминък е туризма, трябва да се обединят за едни и същи проекти, което става доста трудно. Нямам магическа формула, която да ви предложа като решение, но мисля, че трябва да подходим на ниво община, да стигнем дори до малките населени места, които имат конкретни, специфични нужди, които трябва да разгледаме. Имаме някои примери, че в малките населени места, да речем, има нужда от нова система за водоснабдяване, а вместо това строят нов стадион, защото програмата за този регион дава възможност за това. С голяма радост ще получа обратна информация от комисията, след като чуем коментарите на другите колеги, координаторите и другите членове на комисията, но ми се струва, че всяко едно решение по тази тема би било наистина добре дошло. Благодаря ви. Merci beaucoup. Constance. Благодаря. Констанс Крел за социалистите. Благодаря. Много се радвам, че след е, лятната отпуска, е, когато се надявам, че всички са си починали, се връщаме с цел да започнем с дейност по новите законодателни проекти. Както казвате, докладът е чисто технически. Абсолютно имам доверие на това, което предлагат страните членки. Целта е да има коректните статистически данни в Саксония, откъдето аз идвам, също се налага известна корекция, не голяма. Така че няма съществени проблеми тук, няма искания за изменения. Просто да коментирам пред представителя на комисията. Вие споменахте няколко показателя. До каква степен Брексит, който така или иначе ще се случи, както виждаме, до каква степен той ще е, засегне тази класификация, с която се занимаваме сега. Защото ако трябва да отчитаме економически резултати е, в класи... класацията в Европейския съюз, ще настъпат промени. Ще се отлязат ли или е, те първа ще се прави оценка в рамките на общия регламент? Мисълта ми е, трябва ли да следиме темата? Е, все пак трябва да сме наясно, че статистически ще има промени, но как точно те ще бъдат отразени е въпроса. Благодаря, Констанс, за този въпрос. Много удачен. Сега ще дам думата на комисията, ако има е възможно да отговорят доколкото могат за групата Обнови Европа. Андрей, благодаря. Имам един процедурен въпрос, който е свързан с искане на държавите членки. Дали в измененията са включени всички искания за изменения или някои от тях са били изключени след процеса на обсъждане или поради друга обосновка и ако има изключени такива, дали бихме могли да получим техния списък. Благодаря ви. Благодаря. За зелените, колегата Николас. Благодаря, господин председател. Надявам се, че всички сте прекарали чудесно вакансията. Много се радвам, че господин Новаков спомена тези неща. Наистина е много важно всеки регион да е включен съобразно нуждите си и това, което отговаря най-добре на техните нужди. Тук не опираме само до категоризация, но и до административните програми, които се създават след това. И следващия въпрос е дали не е по-добре да имаме децентрализирани административна програми? Това е моят въпрос към вас. Merci beaucoup. Pour le groupe ID, Alessandro Panza. Благодаря, Александро Панза, за ID. А, госпожа Донато. Eh, io diciamo mi associo un po' a quello che ho sentito. Благодаря. бих искала да повторя това, което каза колегата. Особено колегата от Зелените, който се изказа току-що преди мен. Комисията има много важна работа да определя нови териториални единици, но ние не трябва да отчитаме само статистическите данни и традиционните показатели. Също така, би трябвало да получим информация, която идва от хората на място. Това е така, защото понякога има много важна информация в нашите региони, която не намира своето отражение в статистическите данни, а времено е важна и ще позволи на Европейската комисия и на всеки друг, който се занимава с тази класификация, да да види кои са новите нужди и новото ниво на развитие на конкретната територия. Поради тази причина наистина бих оценила много високо, ако това бъде специално упоменато и ако можем да позволим асоциации и организации на място да ни предоставят тази информация, която след това да бъде отразена в събраните от Европейската комисия данни. Благодаря, Екаре. Благодаря, господин председател. Благодаря много и на комисията за тяхното представяне. Що се отнася до статистическите данни, няма какво толкова да се обсъжда. Бих искала обаче да поставя един въпрос пред комисията. Всичко е добре, тъй като нямаме промени, които засягат бюджета. Но има ли промени, или нови тенденции, които са важни за отделните региони. Това е нещо, което би представлявало интерес за нас, като се има предвид последните събрани статистически данни. Има ли определени облагодетелствани или необлагодетелствани региони? Това е тема, която би представлявала интерес за нас. Благодаря, е, ясно. Мисля, че се разбра, че ти се изказваш от името на Обединената левица, а не от името на Екаре. Извинете. Сега следващия оратор. Господин Фито, аз ще бъда кратък. Както беше казано, тук става въпрос за техническа оценка. Тази техническа оценка обаче ни позволява по-добре да разберем разходите – а също така и бюрократичните ограничения, които са довели до разлики и забавяне в економическото развитие на определени региони. След обяд ще говорим по-конкретно за тази разлика от, и отклонение от средните 83%. Разбирам, че оценката се прави регион по регион, така че ние знаем какви са ограниченията – Трябват ни технически данни, които ще ни позволят да разберем по какъв начин отделните държави дават своя принос. Да, наистина темата е техническа, но тя има много сериозно техническо, но тя има много сериозно, извинявайте, практическо отражение и то на място. Благодаря. Някой друг иска ли да се изкаже? Да, заповядайте, господин Опет, след това господин Буда. Благодаря, господин председател. Съгласен съм, че това е техническо изменение, което засяга само петте вече упоменати страни. Но, принципно, начина по който се разделят регионите се основава на критериите. Един от критериите е брутния вътрешен продукт и съответната покупателна способност. По този начин се изчисляват средствата за подпомагане на държавите членки, съответно има пряка връзка с политиката, както казаха и колегите. Има определени различия. Дадена страна е развита до средното ниво, някои региони са определени като бедни. И мисля, че принципа, който използваме тук, е свързан с инициативите на държавите членки и това, че използваме само единствено техните искания, до определена степен е добър, но до определена степен всъщност не е добър. Защото това би могло да ни позволи да намалим разликите в регионите, Най-вече касае това категоризираните по НУЦ две териториални единици. Мисля, че комисията трябва да предприеме определени инициативи, когато вижда такива големи различия вътре в една държава членка. Това, което ме притеснява е, че статистическите процедури са доста дълги и отнемат много време. През 2016 година бяха внесени изменения в четири страни, включително в моята страна, Литва. За съжаление, периода 2001-2007 комисията представи своите данни – възоснова на стария регламент от 2 и трета, не от 2006, което означава, че Полша и Литва би трябвало да бъдат разглеждани не съобразно регламента от 2016, а съобразно регламента от 2003. Ако погледнете това отстрани, виждате, да, внесени са изменения, но те отнемат десетилетия. Поради тази причина бих искал да приканя комисията да отчете измененията, които вече са внесени в регламента и да ги използва в документите по отношение на сближаването, кохезионната политика и пакетите свързани с нея. Иначе измененията, които внесем днес, ще бъдат да взети предвид, вероятно след периода 2034 година, така че комисията наистина трябва да отчете това. Благодаря ви. La parole à Буда. Благодаря. Сега думата има колегата Буда. Що се отнася до е, капацитета за освояване на европейски фондове за регионите и микрорегионите или други единици, бихме препоръчали на Европейската комисия да предвиди да е, помогне за е, степента на освояване на средствата, Тоест да има възможности е, за реформи на различно ниво, за да могат различните териториални единици или местни власти или градове да освояват е, тези средства. Примерно в Румъния три града са се обединили, за да ги освояват. И там се го коментира, Брюксел не ни дава те, е, парите. Не, въпросът е, е на място да се реши как е, могат да се изградат структури, които да могат да кандидатстват за съответните средства. Не следва да оставаме блокирани от наличните структури. В Румъния също въпроса за е, развитие на мрежите и на инфраструктурата или на водоснабдяването има е, общини, където имат много малко, където има много малко жители и те не могат да се ползват от съответните средства. В такъв смисъл не би следвало Брюксел да определя кои да са е, регионите, които да се възползват от е, тези финанси. Това трябва да се решава на национално ниво. Кои да са регионите, кои да са общините, които да могат да ползват съответни средства. Не е решението да идва от Брюксел. От Брюксел. Благодаря. Има ли някой друг, който иска думата? Не. Да, не е прекомерно, ако кажем, че е, статистическата е, реформа е незначителна, защото предложенията, които са направени, нямат отношение към е, класификацията на регионите в страните членки, а само се отнасят до географските граници на статистическите региони. И за това трябва да се обърнем към другия е, регламент НАЦ, където е, вече се съдържат много по-съществени и важни разпоредби. И знаете, че всички изменения, които са свързани с, поли... Е, с статистиката, имат своите политически измерения. Надявам се, че комисията ще си отбележи нашите въпроси аз също имам такъв. Бих искал да зная дали тези статистически промени ще бъдат отразени в следващите е, програмен период. Ще е, изместят ли те е, съществуващите класификации и ще е, бъдат ли страните членки задължени да ги приемате? Също така имаше един въпрос за Брекзит, който според мен е много важен. Благодаря, господин председател. Въпросът дали това ще има отражение върху бюджета е нещо, на което не мога да отговоря в момента, защото когато измененията влезат в сила, това ще бъде в края на тази година, но ние ще започнем да получаваме данни по новото статистическо разделение през 2020 година. Обикновено ни трябват 3 години осреднени данни, така че разбирате колко време ще отнеме за да получим данни за регионите. Като цяло голямата част от данните ще останат същите, но някои ще се изменят. Просто ни е необходимо време да съберем данните и да обобщим информацията. Има други въпроси, които е по-добре да отправите към генералния директор. Например, по отношение на това как да разгледате отделните нужди на регионите и на общините и как по-добре да се фокусират разходите. Мисля, че е правилно към него да отправите въпросите. Ние по-скоро отговаряме за изпълнението на регламента за НУЦ. Във връзка с някои други неща, например отражението на Брексит върху разделението на териториалните единици за статистически цели – ние разглеждаме економическата територия на Европейския съюз. В момента Обединеното кралство влиза в нея. И ние няма да ги изведем от там, стига те да са член на Съюза. Що се отнася до самия Брексит, мисля, че има един омнибус регламент, който ще бъде разработен, за да от отрази промените след Брекзит, ако е, Обединеното кралство излезе от Европейския съюз. Всички искания от държавите членки са включени? Да. Ние винаги включваме всички искания от държавите членки във връзка с промяна на класификацията по нуц в регламента. Проверяваме набързо дали са спазени изискванията за НУЦ. Това е по отношение на броя на населението. Имаме и дерогации в случаи, в които имаме по-специфично културно, историческо и така нататък развитие. Така че да, винаги отразяваме исканията на държавите членки и техните предложения. Беше ми много интересен коментара да разгледаме не само статистически данни, но да получим информация от хора на място, която може би не е включена в статистическите данни. Ние от статистическия офис, от службата за статистика, извинявайте, провеждаме и дискусии даваме въпросници, които да се попълнят на място, но разглеждаме и различни начини, по които да съберем различни данни, големи масиви от данни. Така че ако имате някаква идея как може да достигнем до нов източник на данни, ще се радваме да я споделите с нас. Още нещо? Това, че процедурите отнемат време, така е. НУЦ 2016 за момента не е използван за изчисляване на бюджета за следващата многогодишна финансова рамка. Имаме обаче между 2003 и 2016 ново изменение през 2013, което е взето предвид. Така че данните не са толкова стари. Проблема обаче отново е свързан с това, че при НУЦ 2016 Започваме от януари 2018 ни трябват 3 години, за да получим предложенията за бюджета. Това е свързано с усилията на държавите членки да ни предоставят най-важните данни като БВП и така нататък, които ние да включим в данните съответният регион. Ако започнем 2018 за да разработим осреднените данни за 3 годишен период, това ще отнеме известно време и това е свързано с момента, в който се внасят предложенията. След обяд може да зададете по-конкретни въпроси за определени региони и изменението и съответно коя версия на НУЦ е в сила за даден регион. Струва ми се, че това е всичко, което мога да кажа в момента по отношение на тези технически въпроси. Добре, благодаря за отговора. Мисля, че е, от дебата видяхме, че няма да има е, възражения срещу предложението. Ако сте съгласни, можем да е, приключим с тази процедура. Измененията са прияти и процедурата може да бъде изпълнена. Ще имаме важно обсъждане с генералния директор на Генерална дирекция Режио днес след обед, господин Марк Леметра. Добре дошли сте всички. Много важно ще е това заседание защото всички очакваме сега и кандидатурата за комисар по този ресор и да чуем какво предвижда дирекцията не само по отношение на средствата, но и по отношение на бъдещите и намерения. Ще се видим сега само с координаторите, тези, които ще участват в заседанието са поканени да останат, а всички други, които трябва да напуснат залата, моля да го направят достатъчно тихо. С тях ще се видим днес в 3 часа след обед. Благодаря.